заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Госпожо Могерини, добре дошла, имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо ще цитирам член 36, съгласно който върховният представител редовно се допитва до Европейския парламент по основните въпроси и решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност уведомява парламента за това как тези политики се развиват. Той пише в текста, но всъщност става дума за мен в случая. Редовно прави това. Нека кажа, че през, последните, през последната година редовно сме го правили. Тук са се провеждали дебати по ефекта от нашите политики. Винаги сме работили в диалог, но ще бъда също така и напълно откровена. Всъщност, ето, днес имаме пет дебата, вече обаче се закъснява с 2 часа и половина. Това не показва уважение нито към вашата, нито към моята работа. Но сега, след като го казах, нека кажа, че последната година беше трудна за външната политика, споразумението с Иран, много важна крачка, това, което се случва в Сирия. Знаем, че освен това, след Париж за първи път се приложи и съответния член от договора. В пленарна зала сме говорили е, за операцията София в Средиземноморието, работата в Северна Африка, работата в бежанските лагери, както и економическия пакт е, за Йордания и Ливан. Но месеците, които предстоят, няма да са по-лесни. Е, всъщност, Годините на избори в САЩ често се оказват години на преход, но това не означава, че Европейският съюз ще си почине напротив. В някои отношения може да имаме възможности, които се отварят пред нас, но в други отношения няма как да си позволим липса на действеност. За това трябва да говорим и за нашата стратегия в променящата се глобална среда. Това е друга тема по-късно днес. Аз отново ще ви помоля да не се повтарят обаче едни и същи идеи, да изразходваме времето си много по-логично и ефективно. Работата с Близкия изток и Северна Африка си остава наш приоритет. Работи се на различни фронтове, границата Сирия, Ирак, Турция до Йемен и Либия. Всички тези фронтове си имат собствена предистория и развитие, но навсякъде решението зависи от националното помирение. Справенето с Алкайда, Даеш и всички останали групи зависи също от това. Виждаме някои плахи признаци на успех, но за да има консолидация, регионалните сили ще трябва да работят за помирението, а не да насърчават конфликта. Това, което се случва в Сирия, като че ли ни се струваше невъзможно само до преди няколко месеца. Прекратяването на огъня е много крехко, но все пак го има. Стефан Демистури пътува в региона, ние сме в постоянен контакт, заедно бяхме и в Женева миналия месец. Аз също разговарях с страните в тези преговори. Вчера се проведе и срещата на Г7 в Япония. Трябва ни напредък и то бързо, тъй като мирът има множество врагове. Необходимо е да работим с чувство за неотложност, но също така да проявяваме и търпение. Преговорите няма да са лесни, но упорството винаги се възнаграждава. Същото въжи и за Либия. Накрая, след месеци упорита работа, имаме крехък консенсус, но това е само началото. Необходимо е да има мирно прехвърляне на правомощия към новото правителство. Ние сме готови да помагаме и работим с правителствения съвет – но нека заявя ясно, каквото и да направим, ние ще го направим заедно с либийците. Ако те поискат подкрепа, ще им я окажем. Предоставили сме и помощ, независимо дали се отнася до обучение или други въпроси, но бъдещето на Либия е в ръцете на либийския народ. Справенето с Даеш също зависи от националното единство на Либия. Решението може да е единствено политическо и либийско. Ние можем само да помагаме. На трето място Йемен. Ние, разбира се, трябва да работим с Сирия и Либия, но няма как да си затваряме очите и пред други кризи, дори и те да не стигат до заглавните страници на медиите. 80% от населението в Йемен вече има нужда от хуманитарна помощ. Нестабилността привлича терористични групи. Това е място на кръстопът между Близкия и Изток, Африканския рок – Средиземноморието. Всъщност мината седмица аз осъществих посещение в региона, ние работим заедно, оказваме конкретна подкрепа за подготвяне на преговорите. Това ще има огромен регионален отзвук. По близкоисточния мирен процес ще кажа, че въпреки медийното внимание към други точки, не можем да забравим конфликта Израел-Палестина. Същевременно, заедно с членовете на квартета и всички наши партньори, ние работим по съдържателни препоръки – за да може да се излезе от задънената улица, до която стигне решението на двете държави. Ние не можем да седим и да чакаме. Това е нашата работа. Дори и тя да е тиха, ние непрекъснато работим. Дори и това да не се съобщава на обществеността, ние не спираме. Либия, Сирия, Йемен, Близкият изток, на всички тези места ние се опитваме да изграждаме силни партньорства. Също така работим и с други места и континенти. Искаме да затворим този вакуум, защото ИДИЛ използва вакуума, използва териториите, които са извън правителствен контрол. Същевременно ние искаме да се зачита многообразието, да се увеличи по този начин и сигурността на Европа но от това ще зависи от сигурността на нашите партньори в Сахел, в Африка, в Близкия изток, на Западните Балкани и всички тези конфликтни точки. Накрая, проблемът с миграцията няма да се реши дори да спре конфликтът в Сирия и Либия, защото големите преселения всъщност са нещо нормално. Неведнъж сме говорили за това. Икономически обаче може да има влушаване, да се търсят нови маршрути, да нахуят нови мигранти, като същевременно ние не можем да оставаме безучастни. Бях в Ливан, бях в Йордания. Знам, че корабите по нашата операция София дори и вчера са спасили стотици човешки животи. На трето място трябва да се работи активно по всички тези приоритети, като търси многостранния подход. Това трябва да е формата. Какво означава това на практика? Многостранната дипломация доведе до КОП-21, доведе до целите на устойчивото развитие, както и до политиката ни спрямо Иран. Това са решенията, при които всички печелят и има ясни правила. Така работи Европейския съюз във външната си политика. През идните месеци ще трябва да работим и още по-опорито. Международната общност откликна на изпитанията с ядрено оръжие в Северна Корея. Знаех, че това се обсъди от президента Обама от Г7 вчера. Освен това, имаше и церемонии в памет на жертвите на атомната бомба. Ние всички имаме интерес да си сътрудничим все повече на международно ниво, да работим за неразпространението на ядреното оръжие. В същия дух, нека поговорим и за нашите отношения с Русия. Говорих за Иран, Израел и Палестина, Либия и Сирия. Всъщност във всички тези области виждаме, че Русия е проявила интерес да си сътрудничи до някъде с Европа. Затова и преди няколко седмици, заедно с европейските министри, решихме да ангажираме Русия, когато проявява интерес – мисля, че днес е потвърдена и датата на ново заседание НАТО-Русия. Това се случва след многократни отка... от... отлагания във времето. Означава ли това, че се нормализират отношенията ни с Русия? Мисля, че Ян Столберг всъщност го каза много добре. Ние няма да се върнем към предишните отношения, ако Русия не спазва международните норми. Но това беше единодушното решение на съвета на външните министри преди един месец. Има пет принципа в отношенията с Русия. Избирателен ангажимент, това е обвързано и с Минското споразумение. Много по-голяма подкрепа за руското гражданско общество, както и твърдост в отношенията. Аз председателствах съвета на външните министри преди един месец. Мога да ви кажа, че всички държави членки са на едно и също мнение и по Русия, и по останалите теми. Необходимо е да бъдем едини обаче и по тези теми, и по всички останали въпроси. Ние имаме общи интереси като европейци, правителствата го разбират, гражданите го разбират. Те знаят, че или ще имаме обща европейска външна политика, или изобщо няма да имаме такава. Всъщност това са инструментите, които ни трябват в днешния свят. Това е най-добрият отговор на нашите граждани и се надявам заедно с Европейския парламент да работим по тази обща европейска политика. Muchas gracias, señora Mogherini. Tiene la palabra el señor Brock. Благодаря, госпожа Могрини. Сега господин Брок. Господин председател, скъпи колеги, благодаря ви за това, че сте тук и за вашето изложение, с което сме съгласни по много въпроса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 след терористичните атаки в Брюксел, мисля, че е важно, че трябва да засилим дефиницията, да, да имаме нова дефиниция на политика на сигурност. Тук класическата не върши работа. Исламските държави, Сирия, Ирак, те водят една, имаме, водят економическа терористична война в Северна Африка, по този начин пречат на туризма, мисля, че трябва да имаме единна концепция и е, това ще ни помогне да намерим общи отговори. Съвместната работа между вътрешната и външна политика е от съществено значение, е, политиката на развитие също. Трябва да гледаме нещата в по-широк мащаб, в, е, да имаме поглед върху цялостната картина. Тук, разбира се, е, трябва да засилим и е, нашата е, политика на добросъседство, трябва да работим за мир и в Ирак, но и в Украина. Е, тоест във всички тези случаи да даваме ясно да се разбере, че ние сме на, на е, страната на миротворците, на страната на мира и силите, които се борят за мир. Това има своите последствия и с, е, в миграцията. Тук отново нещата опират до понятието сигурност, което трябва да доуточним. Скъпи колеги, по решаващия въпрос за примирието в Сирия, видяхме, че руснаците и американците всъщност свършиха работата сами без нас. И това ме води до мисълта дали меката сила, така наречената мека сила е по-добра от другите средства, дали е достатъчно успешна, ако знаем, че е, тя би могла да, да е, е има резултат, ако е, се насажда съзнанието и мисълта, че в случай, че не успее, ще има и твърда сила. И т.е. синергията от тези два подхода, мисля, че ще бъде гаранция за успех. И последната ми бележка, тъй като времето ми изтича. Госпожа Магрини спомена много странната дипломация, съгласен съм с това, но мисля, че трябва сериозно да помислим по въпроса каква роля ще играе Европа в един многополюсен свят. Е, трябва да имаме собствена дефиниция, собствените дефини... дефиниции все още не са достатъчни и адекватни на този етап. Благодаря. Е, госпожо господин председател, госпожо е, вице-президент, е, е, наистина има четири неща, на които искам да се спра видяхме как е, е, нашата сигурност се променя внезапно. Когато имаме е, регионални конфликти в съседство, е, ние сме конфронтирани и тези е, конфликти са ограничени не само до един географски район. Е, е тероризма, кибер е, тероризма всъщност свива до голяма степен нашата собствена сигурност. Когато говорим за по, да, държавните поръчки и въоръжаване, ние е, се опитваме да е, координираме е, управлението на европейско равнище и да засилим Европейската агенция за отбрана общата политика за отбрана не означава автоматично повече въоръжаване, а интелигентно е, използване на съществуващите средства когато, в име, е, е, когато Европейския съюз иска да работи е, сериозно за, за продаване на кризи, за постигане на мир в глобален мащаб и да бъде наистина сериозен партньор, трябва да има първа една обща политика на сигурност и отбрана. Политиката за сигурност и дипломацията върви вървят ръка с ръка, заедно само, ако ги водим паралелно, можем да прокарваме и е, налагаме свой интерес, отстояваме свой интерес. Господин Ван Орден, а, аз а, трябва да кажа от самото начало, че групата ЕКРЕ държи много на Трансатлантическия алианс и на НАТО. Европейският съюз обаче като че ли си мисли, че носи световните проблеми и свежда до минимум приноса на другите. Във военната област Европейският съюз няма специални изисквания, нито способности, различни от тези в НАТО. Няма нужда Европейският съюз да пристъпи към военно участие. Изкривяват се нещата, ако се казва, че общата политика в властта на отбраната ще подпомогне НАТО. Ще допълни НАТО с граждански мерки но а, няма нужда да се създават автономни структури, процеси за вземане на решения в които САЩ да не участват и по този начин Европейския съюз да придобие международна видимост. Всъщност това е отклоняване на вниманието от НАТО в момента, в който този алианс се нуждае от женеспособност предвид заплахите. Защо тогава само четири европейски страни всъщност работят с САЩ и другите съюзници в битката срещу ИДИЛ след като той се явява най-непосредствената заплаха. Европейските страни, инвестициите в изграждането на отбранителни възможности и е, решимо всъщност те предпочитат да разчитат на Европейския съюз и подвеждат е, САЩ, е, които да си мислят, че съюзниците им в Европейския съюз всъщност правят нещо. Председателят благодаря, господин Радош. Благодаря, господин председател. Обръщам се и към вас, госпожо Върховен представител. От името на АОД искам да ви благодаря за обективния доклад. Ясно е, че Европа и целия свят щяха да са в по-лошо положение, ако нямахме такава обща външна политика и политика на сигурност. Но не знам доколко тази политика е обща, защото само 50 милиарда от всички похарчени се използват за общи цели и общи мисии. Имам предвид целия военен бюджет на държавите членки, като казвам това. Всъщност, това, което се харчи за общата външна политика и политика на сигурност, са някакви трохи в сравнение с националните военни бюджети. Да не говорим, че сега Европа е в огромна криза. Нито един член на съвет за сигурност не би взел решение което абсолютно винаги да защитава единствено Европейския съюз. Не, Европейският съюз трябва да знае какви са неговите интереси. Като говорим, например, за Близкия изток и други конфликтни зоки, зони, трябва да знаем какво ни води в ОВППС. Благодаря, госпожа Лодинг. Е, въпросът за е, отбраната е най-важният въпрос, е, когато става дума за сигурност и свобода. Това се отнася и до политиката на съседство на Европейския съюз. 2004 искахме да създадем един кръг от приятели, а всъщност създадахме един кръг, огнен кръг. Е, оценката днес в дискусията липсва и, е, и е неточна. Ако ние не успеем е, в политиката със съседите, ще трябва да харчим повече пари за дискусии и за въоръжаване. И, тук опираме до агресивната економическа политика на Европейския, Европейския съюз какво ни показва баланса с, е, по отношение на държавите от съседството? Засилване на въоръжените е, е актуална тема, но ние е, не би трябвало да въоръжаваме и това да, да е част от нашата търговска политика. Все по-често това пречи на демокрацията е, е, е, обикновено ни пречат или демокрацията, както в Холандия, или националните парламенти, които искат да се действа по-бързо. По-бързо как? С мили... военни действия, но за сметка на, на човешките права. И тук се отварят сериозни дупки, пропуски в правата на човека. Ако това не е достатъчно, ние прибягваме и до граждански е, средства, които се използват за военни цели и се злоупотребява с тях по този начин и се отклоняват. Госпожа Валеро. Благодаря. Като говорим за приоритети, аз също мога да спомена някои приоритети. Ние искаме да предотвратяваме конфликтите, това е част от общата политика, както и реформата. Борим се обаче и с измененията на климата, и с бедността, и с липсата на справедливост. За да постигнем целите си, трябва да следваме политиката на развитие. Така ще имаме един по-справедлив и по-добър свят. Освен това, трябва да не забравяме безопасността и сигурността на всички. Добре е да участваме по-често заедно с ООН в името на мира, защото ООН е гарант и за правата на човека и за нашите общи ценности. Необходимо е да се водим от тези принципи и по отношение на споразуменията с Турция, както и при възможните военни интервенции времено трябва да бъдем достатъчно разумни, да внимаваме с износа на оръжие за трети страни, където условията са много по-различни. времено по този начин не бива да създаваме новите терористи. Абсолютно Необходимо е да се избягва и радикализацията. Не бива да имаме една милитаризирана Европа. Господин Кайр. Благодаря, господин председател. Приветствам присъствие тук на върховния представител в тази зала. Това е важно и за избирателите от дома, що се отнася до общата отбранителна политика и политика за сигурност. Повечето не са наясно с правомощията и как те са се развили след приемането на договора. Всичко това се прави без директни консултации, без да се предоставя информация на обществеността. Всички тези мерки за обща политика са на лице и се действа в името и в интересите на Европейския съюз, но като независим агент в цял свят. Службата за външна дейност подпомага работата на върховния представител, както и Европейската агенция за отбрана. Върховният представител прави преглед на външната политика на Европейския съюз. Нуждаем се по-смела политика с по-голяма намеса, нещо, което да бъде предложено и в съвета. Скоро след референдума за излизането на Британия от Европейския съюз през юни по холандските хора демократично отхвърлиха амбициите за външна политика по отношение на Украина и аз призовавам британците да направят същото и да отхвърлят този провалил се проект, като се защитим така от е, един съюз и а, е, евентуално въоръжени сили на Европейския съюз един ден. Председателя, благодаря. Господин Боргезио има думата. Господин председателю, винаги градим едно оптимистично а, виждане за Европейския съюз, който върви към провал. Това е само пропаганда. Що се отнася до действията на ислямска държава, набирането на хора, убийствата на християни, нещо, което те приемат като победа, екстремистски движения, терористични движения, всички те трябва да бъдат подложени на атака. Е, подкрепи ги Путин. Всички знаем, е, всички групи против Асад какво правят, но за това нищо не казвате. Не знаем, че сигурност може да има, когато се контролират строго нашите граници. Това трябва да го направим сериозно. Нужен е различен подход в борбата срещу тероризма, не само този, който виждаме, а и а, дори а, джамиите в собствените страни застъпват терористични виждания. Господин Епитири Деос. Благодаря, господин председател. От 15 години се говори за необходимостта от обща политика за сигурност и отбрана. И независимо колко часове, дни, колкото и да говорим по този въпрос, няма да имаме обща външна политика. Защо? По очевидни причини. Докато Европейския съюз беше просто един економически съюз, имаше начин да се работи, да се напредва. Но откакто Европейския съюз реши да се превърне и в политически съюз, тук вече изплуват различните интереси на държавите членки и да се е, сблъскват един с друг. И е, за да се е, справим с това цунами от беженци и незаконни иммигранти, за да се справят с този проблем, редици държави членки просто затварят е, границите си и по този начин те е, анулират е, Шенгенския договор. Това обаче е в техен е, интерес. Обединеното кралство заплашва, че ще напусне напусне Съюза отново, защото е, смята, че това е в техен интерес. И какво ще стане след като държава след държава, е, членка на Европейския съюз, реагира е, по начин диктуван от собствения интерес? господин Преда. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че ми е малко тъжно, че за съжаление, този дебат не се води в контекста на доклада Калниете, затова нямаше достатъчно подкрепа. Но сега, след атентатите в Брюксел, се питаме отново, доколко е ефикасна нашата външна политика. Всъщност, тази граница между външна и вътрешна заплаха къде минава – Ние от една страна работим по възможното решение за Либия и Сирия, от друга страна искаме да има по-активно сътрудничество и между собствените ни полицейски служби, да има контрол на границите. И всъщност тези два аспекта, вътрешна и външна политика, се оказват много тясно свързани ако говорим за борбата срещу тероризма. Господин Буштинаро има думата. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Върховен представител. Когато говорим за контекста, смятам, че от 14-та насам доста напред сме се придвижили и това изяснява, е, това е, извежда на преден план и нашата способност да реагираме на, на случващото се. Това се отнася до нашата политика за отбрана и сигурност. Първо, нужно ни е широко сътрудничество, за да е, гарантираме сигурността на нашите вътрешни и външни европейски граници. Това иска, е, налага приноса на повече държави членки, без да се прави разлика между това дали те са шенген, е, член, член, членки на шенгенското или не споразумение. После, в лицето на тероризма е важно да, да определим, да имаме една институционална рамка е, за сътрудничество и споделяне на информация. Не би трябвало да имаме е, субективни и така случайни е, е, формулирани дефиниции би трябвало да включим е, истините от Близкия изток. Е, това е, ще доведе до по-добра, повече стабилност защото в този контекст на ескалиращ тероризъм вече сътрудничеството няма, няма альтернатива. Можем да откликнем на случващото само ако работим заедно с НАТО и другите организации. Госпожа Фотига, благодаря, ви, госпожо Върховен представител. Предпоставката за да изпълняваме реални политики и е да имаме общо виждане за предизвикателствата и заплахите. Това общо виждане и възприятие за заплахите трябва да засяга изтока, Русия, и а, това е свързано и с референдума в Испания. За съжаление, трябва да кажа, че вашият изказ, когато направихте описание на фактите, доста се промени след тези консултации. И всъщност обръща прекомерно внимание на Русия. Вие въобще не споменахте Украина трябва много сериозно да се преосмислят заплахите, пред които сме изправени, както и причините за тях – и причините, поради които Нидерландия заяви своята воля по този начин. Дали това е някаква руска схема, председателя? Господин председател, скъпи колеги, гражданите очакват Европа Европейския съюз да поеме политическа отговорност, но ние до сега не го правим или правим недостатъчно по въпроса. По този начин си е, подкопаваме собствената си легитимност. Във всички случаи смятам при оценка на нашата е, политика в областта на сигурността да гледаме реалистично на нещата и в рамките на многостранните е, споразумения да се впишем и вместим. Тук се, е, е, искам да спомена една от критичните бележки на е, колегата Ван Орден и други. На нас ни трябва не само многостранна демокрация, дипломация. Трябва да засилим многостранните институции. Ако не го направим, тогава трябва да заменим това, тази схема на примат на закона, първенство на закона закона в световен план с някаква друга поляризирана схема. И е, тук накратко искам да спомня три аспекта, които според мен е, са особено важни в рамките на тази многостранна политика. Първо, Барцелон, процесът от Барселона е, изхождаше от една обща политика по Средиземноморието. междувременно ние гледаме на Средиземно море като нещо, което ни разделя. Трябва да премис, преосмислим това. Второ, нужно ни е стратегическо партньорство и по-конкретно с а, е, е, страните от, а, на юг от Сахара. И трето, би трябвало да засилим сътрудничество с АСЕАН страните от АСЕАН. Мисля, че е, е, и се надявам, че ще има ясна позиция в това отношение. Благодаря, господин Арнолд. Европейският съюз има своята ОВППС. Може би мнозина в Обединеното кралство биха се изненадали обаче, ако чуят, че Европейският съюз разполага с такава политика. Аз Мога да ви напомня, че миналата година председателят Юнкер, например, говореше за създаване на европейска армия, но тогава той каза, че и да се създаде такава армия, тя няма веднага да бъде използвана. През септември Меркел каза на Камеран, че е необходима реформа на отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз, ако той не се откаже от съпротивата си срещу идеята за европейска армия. Аз не знам какъв е Камеран. Може би той се е продал на Брюксел. Може би се върна с празни ръце всъщност, но едва ли е готов да се откаже от защитата на собственото ни отечество. Европейския план за отбрана ще бъде представен през юни, много скоро след нашия референдум. Аз си задавам въпроса. След като възниква възможността за европейска армия, не е ли по-добре наистина да гласуваме за излизане от този съюз? Благодаря. Господин Обер. Съгласно член 24 и член 21 от договора за Европейския съюз, целите на Европейския съюз в областта на, в областта на общата външна политика и политика на сигурност са насърчаването на демокрацията и правата на човека. Европейският съюз включи с Турция споразумение за връщане на мигрантите, за тяхното обратно приемане. Унези, които морализират, които визират правата на човека и европейските ценности, именно тези хора много се зарадваха, че възложихме на удобната охрана на външните си граници на трета страна. Но това е погрешната трета страна. Ердоган е деспот, който потъпква правата на човека, пренебрегва правата на младсинствата, все повече ислямизира Турция и води гражданска война срещу собствените си граждани. Една такава политика не може да се ползва с доверие. Гражданите на гражданите им втръсна да слушат кухите ни фрази. Трябва ние самите да се заемем с защитата на Европа. Нека проявим воля и позиция, когато провеждаме политика. Нека политиката ни не се основава само на финансиране. Господин Корвин Мик. Че нормална империя провазва своя политика. Благодаря ви. Нормалните империи е, водят политиката си с помощта на армии, а ние, понеже сме нормална империя, си водим политиката с чековите книжки, като се опитваме да плащаме на някой друг е, да ни пази границите. Същото се случи в Украина, но тази политика се провали след а, е, наскоро поведя се референдум в Нидерландия. Днес обаче сме изправени пред по-различен вид заплаха по целия свят различни групи от терористи се борят помежду си и се стремят да разплачат а, Федерик а, Могерини. Вие, госпожо Могерини, сте заплаха за Европейския съюз а, заради вашата слабост. А освен това, смятам, че Европейския съюз трябва да бъде унищожен. Благодаря ви думата има госпожа Калниете. Е, Госпожо заместник-председател, аз е, приветствам стъпките към по-тясно сътрудничество, като например практическото сътрудничество между Фронтес и НАТО в Егейско море. По-тясното сътрудничество с е, НАТО по отношение на хибридните инструменти е показват е, устойчивостта на Европейския съюз. Аз ви е, насърчавам, госпожо заместник председател, да работите за прилагането на документа, както в е, сътрудничеството с НАТО, така и други мерки, 21 мерки. И ние чакаме с нетърпение да се приемат законодателните и практически мерки за прилагането. Благодаря. пък вечер, разкъпи колеги. Преди да дам думата на господин Хауит, само искам да отбележа, че според служителите ни много вече закъсняваме, затова ще приема много малко сини карти, може би защо няма да давам думата и много малко спонтанни изказвания. Сега давам думата на господин Хауит за минути и половина. Благодаря, госпожо председател. По време на последните годишни разисквания за, общ, за ОВППС, преди британския референдум. Нека кажа, че Великобритания е по-силна, ако, остане, ако е в Европейския съюз и прави Европейския съюз по-силен в световен мащаб. Великобритания бе част от формата 3 плюс 3, който допринесе за сключването на споразумението с Иран. Конференцията на донорите за Сирия се увенча с успех, тъй като Великобритания се възползва от влиянието си в рамките на този форум. Ако всички работим заедно, ще можем да упражняваме по-голямо въздействие. Ако Великобритания напусне Европейския съюз, Европейския съюз ще бъде изложен на по-голям международен натиск. Някои смятат, че Великобритания ще е по-малко сигурна, ако напусне Европейския съюз. Излизането и от съюза ще наруши световния ред. Индийският министър-председател както и много други действащи лица, заявиха, че е по-добре Великобритания да остане в Европейския съюз. Както каза канцлерът Ангела Меркел, ако Великобритания напусне съюза, ще се радва само Путин. От Конгреса в Йена до пакта, който бе сключен в края на Първата световна война, до, и до установяването на отношения между Европа и Америка, Великобритания винаги е работила за установяването на мир в Европа. Комитетът за присъждането на Нобеловата награда за мир заяви, че Европейският съюз е провел най-успешния помирителен процес в историята на света. Аз ще се боря за оставането на Великобритания в Европейския съюз. Благодаря, господин Хава. Ще ви помоля да се опитате да спазвате времето си изказване. Господин Юрек, за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Властите в Европейския съюз очевидно смятат, че е по-лесно да нападат европейските държавите членки на Европейския съюз, вместо да ги защитават, когато те са изпаднали в затруднено положение. И действително се оказаше е по-лесно да нападате Унгария, вместо да защитавате правото на Полша на справедлив разследване и процес след смъртта на нашия президент и необходимостта да бъдат събрани доказателствени материали в този случай. През последните година работим в сътрудничество с вас, е, госпожо комисар. И въпреки, че Европейския съюз изказва подкрепа за Польша, в това отношение. Все пак не са получили никакви данни за конкретни предприяти действия и не, не се подават признаци да има промяна. И се оказва, че всъщност наистина е много по-лесно да пътувате по целия свят, да обсъждате положението в Йемен или в Либия, да се опитвате да разрешавате всички проблеми по цял свят, вместо да се опитвате да помогнете на една държава членка на Европейския съюз. Госпожа Благодаря ви. Е, Госпожа Могарини, а, бих искал да помоля за фактите. Какво всъщност е правната а, позиция прямо тези, които отиват в Ислямска държава и после се връщат в Европа? За колко души сме наясно, за колко знаем, за тези нарушения на закона и трябва ли да ги чакаме да нападнат още някои, да убият още някои, за да, би, за да бъдат изправени пред съда? трябва ли това, това да се смята за престъпление, ако някой а, замине за чужбина и се присъедини към, към терористична организация? Може би лицето трябва да бъде изпратено в затвора. Обмислили ли сте тези обстоятелства? Господин Галер, благодаря госпожо председател. Госпожо Могерини, благодаря, че поддържате постоянен диалог с парламента. Единствено ако се обединим, ние европейците ще постигнем нещо. Споразумението с Иран и общата ни позиция по отношение на Украина са примери за това. Би ми се искало да проявим повече ангажираност в рамките на мирния процес за Сирия. А ако този процес се провали, европейците ще са много по-засегнати от още бежански потоци и други фактори от Русия и Съединените щати. Ако искаме да решим конфликта в Сирия, ще трябва да използваме така наречената мека сила. Ако използваме само военни средства на ниво НАТО, Ердоган във всеки един момент ще може да наложи вето, което ще ни постави в зависимост. Ще трябва да направим всичко възможно, за да си сътрудничим с новото правителство за да можем пряко да се борим срещу Алкайда и други терористични групировки. Надявам се, че стратегията, която ще ни предоставите, изложите, извинете, през месец юни, ще съдържа и нова стратегия за сигурност. Господин Пашко. Управление Общата политика за сигурност и отбрана се превръща основно в инструмента който не дава точно бие резултати, защото външна, защита ни от външна заплаха се основава най-вече на НАТО. Днес обаче, ако искаме от европейските председателят моли господин Пашко да говори по-бавно. Европейските граждани днес се опасява, се страхуват за живота си поради бързалската война, която водят по улиците ни терористите. Ето защо а, общата сигурност и отбрана приема много по-вътрешен измерение и се отклонява от а, първоначалното си измерение на чисто външна политика. Вижте колко различни агенции и инструменти имаме. Все, обаче, все още обаче има поле за напредък, особено по отношение на сътрудничеството между националните органи и европейските агенции, дори и между отделните органи в рамките на дадена държава. Наистина, дори и да са разположени служби на екипи на тайните служби, на полицейските служби и на армията и в Брюксел, и в Париж. Те се подчиняват на различно командване. Ето защо по подобряването на сътрудничеството между националните служби и европейските агенти, за да може да дадем по-добър отговор на проблемите, трябва да обединим усилията си и на военно равнище, и на гражданско равнище, и във външно измерение. Благодаря ви. Председателя ми, може би ще пускате две минути време за изказване, господин Пашков, вместо минута и половина. Господин Милан Мон за една минута. Микро, си ли plaît, monsieur. Oui, Благодаря ви, госпожа Могарини. Нестабилността на нашите съседни, съседи Либия и други и а, на нашите граници а, и, и Предизвикателства, да говорите предизвикателства е, направят политиката, обща политика за сигурност и, се, и отбрана е, необходимост. Е, освен инструментите, очевидно имаме нужда и от политическата воля на държавите членки. Има и друго общо съображение, че тези държави, които са в наше съседство, Европейския съюз трябва да се проектира в световен мащаб. Това не е преувеличение в един такъв взаимно свързан свят. Очаквам госпожа Могерини документа, през, който ще бъде представен на съвета през юни, да съдържа всички тези обстоятелства и да има съответното заглавие за задълбочаване на тези процеси. Благодаря ви, господин Као. Госпожо Върховен представител, решението на Европейския съюз да отмени санкциите спрямо Миянмар в подкрепа на демократичния преход там е правилното решение. За съжаление от тогава насам положението на мисиоманите Рохингия и на християните в страната не се подобри. Онова, което се върши спрямо Рохингия в момента е равносилно на геноцид. Миналата година заявихте, че не можем да направим ясно разграничение между вътрешни и външни фактори. Затова не бива да правим разлика и между вътрешните и външните си действия. Съгласен съм с вас и сега. Онези, които извършиха ужасяващите нападения в Брюксел и Париж, бяха радикализирани, защото се отграничаваха от нас. Трябва да сложим край на подобни идеологии. Но за да постигнем тази цел, трябва да предприемем конкретни действия, да покажем какви са ценностите ни. Моля да поставите Мянмар отново на дневен ред. Ако след встъпването в длъжност на новото правителство през идните седмици не настъпят промени там, ще трябва да обмислим повторното въвеждане на строги санкции. Господин Данжон. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Върховен представител, вашата работа е невъзможна и, за съжаление, Европейския парламент по никакъв начин не ви улеснява задачата с тези безкрайни заседания. С две думи, защото една минута се говори по толкова важна тема е смехотворно. Общата стратегия, която ще бъде изготвена е важно и необходимо упражнение само по себе си. Но то не бива да ни кара да пренебрегваме друг важен приоритет, а именно прилагане на вече съществуващите стратегии. стратегии извинете. Вашите служби в момента са претоварени от безкрайен брой стратегии трагичен а, Пример е фактът, че Франция загуби 19 годишен военнослужащ в Мали днес. Трима други бяха ранени. От 50 години насам имаме стратегия след стратегия за Субсахарна Африка, които продължават да не дават очакваните резултати. Така че да, нека да изготвяме стратегия, но нека преди всичко да проявяваме гъвкавост и да ги изпълняваме. Благодаря ви, думата има господин Асис за една минута. Благодаря ви. Госпожо, госпожо Могерини, Европейския съюз ще успее да се защити авторитет пред света, ако може да се защити, да, се, да има отбрана. А, той трябва да предлага стабилност, регионална и глобална. Но това е съответно с новите предизвикателства в гражданската война в Сирия. Сахел и цяла Африка изискват Европейския съюз да покаже своите отговорности, а не да ги прехвърля на други. Европейския съюз е в а, а, идеалното положение а, да а, свърже а, хуманитарната политика с политиката на отбраната и, защита в сътрудничество с други регионални и международни организации, като например Арабската лига и Африканския съюз. Благодаря. Много бързо говорихте. Една минута, господин Кукан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо върховен представител, за уводните ви думи. Сега повече от когато и да било осъзнаваме тясната връзка между вътрешната сигурност и външната политика. За съжаление, Европа се намира в доста несигурно положение. Трябва да покажем ясно на гражданите, че сме в състояние да допринесем за функционираща политика на сигурност и отбрана и функционираща външна политика и политика на сигурност. За целта трябва да установим сътрудничество с други страни по света, да провеждаме ефикасна политика там, където тя е най-необходима, например по отношение на южните, на източните ни съседи и на партньорите ни на Балканите. Именно в тези региони, за съжаление, сме свидетели на нови кризи, конфликти, конфликти и заплахи за сигурността, които достигат и до Европейския съюз. Затова и трябва да поставим правилните приоритети. Външните ни енергийната ни политика трябва да е подчинена на здравия разум. Ако искаме да повишим енергийната си сигурност и да помогнем на източните си партньори, не бива да ставаме все по-зависими от руския газ. Господин Макалистър. Госпожо председател, госпожа Върховният представител и колегите по време на разискванията заявиха, че Европа е изправена пред огром, огромни предизвикателства. Не може да се направи ясно разграничение между вътрешната и външната сигурност. Съвместни европейски действия във външната ни политика и политиката ни за сигурност са необходимост. Мнозинството от гражданите на Европейския съюз са на наша страна. Немалко проучвания на общественото мнение показват, че Европейците искат повече съвместни действия в областта на външната политика и политиката на сигурност. През месец юни предстои да бъде представена новата стратегия на Европейския съюз. В нея според мен трябва, мен трябва да бъдат посочени многобройните заплахи, да бъдат очертани необходимите инструменти, както и да се очертаят конкретни цели за европейските институции. Пожелавам ви успех с тази стратегия, госпожо Могерини. Благодаря. Продължаваме към спонтанните спонтанните изисквания. Трима колеги са поискали думата. Госпожа Вирконен. Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut entistä epävakaammaksi ja sisäinen ja ulkoinen... Благодаря ви. Все по-нестабилна стана европейската среда за сигурността. Имаме киберзаплахи, радикализация, тероризъм криза, в миграционната криза. Всичко това означава, че Европейския съюз трябва да действа в повече сътрудничество в областта на сигурността и с по-добри потоци от данни и също времено традиционните заплахи също не са изчезнали, както показва агресивната дейност на Русия в Украина. НАТО за Европа е, е, е решение и Европейския съюз не би трябва да изгражда е, съперническа организация, а да има по-тясно сътрудничество в рамките на НАТО. И е, също така е обосновано и е, Европа да поеме по-голяма политическа отговорност. Благодаря. Господин Мариес, благодаря, госпожо председател. Госпожо Могерини, един от основните принципи на общата външна политика и политика на сигурност е солидарност спрямо държавите членки, но спрямо Гърция не се проявява солидарност. Имам предвид най-вече незаконните действия от страна на Скопие. На 29 март зададох въпрос, в който ви и помолих да предприемете действия спрямо Скопие. Полицията в Скопие навлезе на гръцка територия, нападна бежанците, намиращи се на гръцка територия. От това обаче нищо не последва. Миналата седмица, в събота и неделя, Македония стана дори още по-дръзка, използваха лосни патрони с които нападна бежанците. Защо се случва всичко това? Ако бяхте отговорили на моя въпрос в рамките на 10 дни, то вероятно още на 8 април жителите на Скопия нямаше да се осмелят да извършат подобни действия. Господин Пенкович, благодаря ви, госпожо председател. Скъпа госпожо Върховен представител Могерини, благодаря ви за тази възможност да подновим интензивния диалог с Европейският парламент в контекста на вашата дейност. И мога да ви уверя, всички членове на Европейския парламент са ви благодарни. бих е, искала да се спра на три ключови въпроса. Първият е свързан с все по-голямата взаимосвързаност между вътрешната сигурност и външната политика и необходимостта да се контролират миграционните потоци. И в този контекст се поставя и въпроса за специфични отношения с Турция, които поставят въпроса в стабилността на цялият регион, въпроси свързани с присъединяването на останалите страни от региона към Европейския съюз и вътрешната несигурност. И последният ми коментар е свързан с Украина. Виждате как един национален референдум в Нидерландия придоби международен характер. Наше задължение е по-добре да обясняваме последиците от международната и външна политика на нашите граждани. Благодаря ви и с това свършваме с спонтанните изказвания. Ви давам думата госпожо Могерини за отговор. All... Благодаря ви. Първо, нека да сведя тук информация. Мисля, че отговорих на вашето писмо днес, ще получите отговора си утре сутринта. Искам да подчертая също, че мнозина от вас споменахте в първия дебат тази вечер връзките между вътрешната и, вътреш... и външна сигурност. Разбира се, днес тук се обсъдиха два аспекта от вътрешната страна на нашата политика, външния аспект и също имам и външен подход – в отговор на миграцията и кризата с бежанците и атентатите в Брюксел. Това са два аспекта от нашата политика, които са а, и вътрешни, и външни, но това, което ние разработихме, е един подход през последните два месеца за интегриране все повече на тези два аспекта, вътрешен и външен. Това ще бъде включено в нашия дебат след няколко часа за глобалната стратегия, който подготвяме, защото цялото това упражнение за глобалната стратегия е преливане на различни, сливане на различните аспекти на политиката на европейските институции, за да се преодолеят пропуските и празнините, които в момента съществуват. Нека да подчертая, че дебата в тази зала показва, че и на парламентарно ниво трябва да разработим нов начин на разглеждане на нещата, защото след като сме обсъдили вътрешните аспекти тероризъм и миграция и после външните аспекти, ние стигаме до едни и същи теми в две различни срещи и два различни дебата. Така че е, няма нужда да има два различни начина на третиране на същия въпрос. Е, то, имаме толкова, разполагаме с толкова много инструменти, вътрешни, външни в Европейския съюз, меки, твърди, комплексен подход. Е, институциите, които се е, включват, е, но е, но много от въпросите, които бяха повдигнати тук тази вечер и други, както и на други дебати, е, със сигурност това въжи и за е, дефиницията на този свят, че той е, е плуралистичен, може би в момента живеем в един променящ се свят, но това е един стратегически дебат както и въпроса по от господин Танжан, който според мен е ключов за прилагане на стратегиите. Отново искам да се върна на тази тема по време на дебата на глобалната стратегия, защото това е, тя е неразделна част от а, глобалната стратегия. Другия въпрос, който беше повдигнат, е, че а, има и много други политики, приоритети, основни теми, а, на които не акцентирах тази вечер. Това не означава, че те не са приоритетни за нас. Три от тях сигурността в енергетиката, енергийната сигурност, взаимоотношения. АСЕАН. Uh, Аз бях в Япония за Г7 и в Джакарта, където имахме е, една чудесна среща с е, държавите членки на АСЕАН. Как да продължим с нашите е, стратегически взаимоотношения. И това е много важно за нашата сигурност, за управление на миграционните потоци и други глобални въпроси. Отново опитвам се да се насоча към непосредствените текущи приоритети. Позволете да заключа с един въпрос, по който коментирахте мнозина от вас, а именно добавената стойност или липсата на такава за Европейския съюз, реалната стойност в външната политика на Европейския съюз, нека да заява ясно. Аз наблюдавам повишена информираност сред нашите граждани и в, в държавите членки, че дори и най-големите държави членки не са световна сила. Аз винаги съм казал, че има две, два вида е, държави, е, малки държави в Европейския съюз и такива, които още не са осъзнали, че са малки. Но това е част от външната политика и в политиката за сигурност. Нищо не може да свърши една страна по-добре сама, отколкото ние всички заедно. Мисля, че вървим в правилна посока. Е, също така искам да спомена и размишленията за ролята на Обединеното кралство. Да е, напомня примера на Ричард Ховард. Преди два месеца е, подготвяхме Лондонската конференция за Сирия, когато Европейския съюз като такъв и заедно с държавите членки предоставихме две трети от е, помощта. Но моя а, пример надхвърля това е, Обединеното кралство предложи една идея за економически пакт за Ливан и Йордан, Йордания с а, е, а, е, творчески а, е, аспекти, защото и Ливан и Йордания а, са приютили много а, бежанци в лагери или в градовете им. Тази идея сега се осъществява заедно, съвместно, тъй като Европейския съюз предлага инструменти, особено а, търговията, която дава възможност да се създадат такива пактове, т.е. решението се взема от Европейския съюз, а не от една единствена държава. Това беше една отлична идея на Обединеното кралство, която помогна на целия Европейски съюз и на съседите и стана възможно чрез общо решение на Европейския съюз да я приложи на практика това е едно уравнение, в което печелят всички страни. Три пъти печалба, тройна печалба, вместо да губим. Така че, разбира се, трудности има, все още неща, които не работят, но не може да... Нашата роля не е да кажем това не, не става, това не върви. А като стратези нещата, да, да придвижим нещата напред. Благодаря. Благодаря ви. С това